но и как те биха могли да бъдат отстранени, как по-добре да заработят системите, така че да потърсим добрата практика в Европейския съюз. Във втория случай анализирахме причините в грешките, свързани с развитието на селските райони. Така че нашите екипи работиха именно по този начин. Що се отнася до а, работата ни по отношение овладняване на субсидиите. Благодарим на господин Балчети за отличния доклад и препоръки, които той прави в него. Докладът, който имаме предвид, разглежда възможността за изличане на допълнителни ползи, така че в крайна сметка цените, които се плащат да бъдат разумни, имайки предвид публичния характер на средствата, за да може наистина да има реална полза. Палатата, комисията, държавите членки съзнават значимостта на всичко това. Започвайки от тук, палатата искаше да проучи начина по който държавите членки спазват правилата. А, също така, добрите практики и примери бяха интересни за нас по отношение усъвършенстване на работата ни от тук нататък. Палатата установи първо, че подходът на комисията и на държавите членки относно овладяването на разходите не са наефективни. Комисията реагира след това и даде съответните си отговори. Държавите членки е, разгледаха само някои от рисковете за економиката. По-ефективни подходи бяха, разбира се, достъпни, но не винаги използвани. В началото на програмния период комисията следва да предостави необходимата информация в тази област. Държавите членки направиха нужното, за да анализират някои рискове, но като цяло въпросът свързан с безвъзмезната помощ не се контролира достатъчно добре и това е констатация на доклада. И подобно е положението в целия Европейски съюз. Възоснова на всичкото това се стигна до заключението, че наистина има какво да се направи, за да се реализират истински економии. Тези економии могат да се използват за допълнително значителни проекти за е, развитие на селските райони. Има и, разбира се, добри практики, които ние се опитваме да обясним и предложим в доклада с цел упростяване на разходите. Тук не става въпрос за и решение, което може да се предложи, но един въз, една възможност за оптимизиране контролните списъци 2014-15 и нататък са одобрени и рисковете, които са открити хода на доклада, продължават да съществуват. Сега ние не искаме да добавяме напълнително нови проверки и изисквания, а спазване на съществуващите. Това е подход, който палатата иска да установи в заключение и докладчика приема препоръките на палатата, както и комисията. Това става видно от отговорите. Част от препоръките на Сметната палата вече се привеждат в изпълнение и по отношение на предоставянето на насоки от страна на комисията, това предложение също вече е, се изпълнява. Е, благодаря много относно всички е, тези на участие, насочени към предоставяне на по-голяма информация и подготовка за работа по доклада и по програмите. Благодаря. Председателката, благодаря. Господин Бълчетис, като докладчик, имате думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Първо, позволете да благодаря на представителя на Сметната палата, господин Кевин Кардив, за специалния доклад. Не искам да повтарям казаното. Всички вече знаем, че контролирането на средствата, насочени към ем, развитие на проекти в областта на селските райони, е нещо много важно. За съжаление обаче не всичко добре се изпълнява, а ние трябва да усъвършенстваме системата, за да можем да постигнем своите цели. По-добро качество на живота в селските райони, повече заетост в тези райони и а, а, разглеждане, обхващане на различните екологични аспекти на проектите. Над 50 милиарда е размера на тези средства, така че разбирате, че е изключително важно да проследим изразходването. От 2007 до 2013 година обаче комисията не предостави насоки и препоръки за измерими цели преди да одобри а, е, средствата. А редица години държавите членки не предоставят е, данни, които могат да бъдат анализирани и сравнени, за да може да се е, проследи изразходването на средствата. Аз за своя доклад предлагам някои решения, препоръки, и от тях ще спомена само няколко. Първо, комисията трябва да направи така, защото държавите членки да използват критерии и контролни списъци, предоставени в приложение 1 на комисията. Освен това, комисията следва в сътрудничество с държавите членки да гарантира, че всички критерии за контрол, определени от палатата, се прилагат удачно за да могат наистина да се отразят в развитие конкурентоспособността и избирането на най-добри цени при реализирането на проектите. Това е изключително важно, особено там, където има най-много рискове. Освен това, държавите членки трябва да прилагат рентабилни подходи, да използват референтни цени, и цените на реалния пазар, а не да разполагат само с ограничена информация, която се предоставя от доставчиците. Освен това, трябва да се обърне повече внимание на проектите с голяма стойност. Държавите членки трябва редовно да поставят сравними данни относно а, резултатите от проектите, изпълнени в а, селските райони. що се отнася до предложенията за усъвършенстване на одитната работа? Тук повече внимание е необходимо. Обеден съм, че е, Сметната палата, парламента и комисията трябва да имат достъп до базите данни в държавите членки защото по този начин ще може да се обменя информация редовно и да се получава точна информация, кои части от системата трябва да бъдат актуализирани, за да може да има адекватен разумен контрол на разходването на публични средства. Благодаря. Председателката, благодаря ви. Честно казано, наистина мога да кажа, че е, съм трогната. Трогната съм до сълзи. По този начин наистина можем е, да добием ясна представа как е, осъществяваме нашата работа, как наистина вниманието е там, където има какво да се усъвършенства. Имате думата. Следващия оратор. След е това ще дадем думата и на комисията. Благодаря. Колеги, благодаря и аз на господин Кардив за доклада. Има много интересни идеи относно подходите, когато, които могат да се възприемат. Действително, развитието на селските райони е много важна област. Бих желал да разкажа относно нашия опит при посещението на Нова Зеландия. В 80-те години те премахнаха субсидиите и успяха крайна сметка отрасъла успя а, успешно да се наложи на световните пазари и без субсидии от този период нататък. Така че наистина много е важно да сравним нашите резултати с страни, като да речем и Нова Зеландия, за да можем да разработим едно по-конкурентно способно селско-стопанска политика. Остава въпросът, разбира се, за това дали субсидиите не създават структури, които като че ли а, са самодостатъчни. Дали е необходимо да помислим какво да предложим, за да има успешна промяна сега в 14 точка вие засягате конкретен процент 1,3 е, е, е, грешка и по-нататък говорите за по-висок процент 6,3, който се дължи на не спазване на нормите от страна на държавите членки. Сега тук искам да попитам, има ли разлика между държавите членки, кои се справят по-добре? Следващ въпрос – Държавите членки задължени ли са да извършват тези оценки? Когато има а, висок процент грешка, например, ако държавата членка а, пренебрегне съответната норма, как ще се подходи? По-нататък, 18-19 точка. Въпросът свързан с изпълнението и процент изпълнение и използване на предоставените средства. Например, България, Румъния, при разходването на средствата виждаме, че освояването е доста ниско, но тук и попада и Дания. А пък Дания се справя много добре в други области относно освояването на средствата. Така че имате ли някакъв отговор? Е, защо съществуват подобни данни за по-низко изпълнение? Благодаря. Следващия оратор, господин Равоа. Благодаря. Благодаря на докладчика. По-конкретно, благодаря и на господин Кардив. Наистина, изключително важни са тези въпроси, които разглеждаме тук. А, съвсем накратко мога да кажа, че като цяло подкрепям работата на докладчика по подчертаните аспекти от анализа. Обаче, бих искал да кажа, че наистина, като че ли никога не можем достатъчно ясно да очертаем колко важно е да задълбочим този подход още повече. Трябва да работим с всички усилия в тази посока. Отново мога да кажа, че когато обединим тези усилия с работата на държавите, по отношение на държавите, които най-слабо се справят и посочим, че а, наистина може да се контролира в разумни граници този процес, стигаме до вътрешния въпрос за нас. Наистина губим ли представа за а, средствата на дънакоплаците? когато а, насочваме вниманието си към подхода основан на риск? Отговорът ми е не, защото наистина можем да прием, предприемем изключително много, особено с участието на държавите членки, за да гарантираме, че наистина формите на контрол се прилагат там, откъдето, където от тях има нужда. И разбира се, държавите членки имат своята отговорност да направят нужното, за да се осъществи успешно подобен подход. Харесвам това, което чета тук в доклада. Например, девета точка. Подходи които са налични, без наистина да се добавят нови проверки и изисквания, но по-добре да се целенасочат тези проверки към анализ на риска. Това е не само ефективен подход, но той е много съотносим с проблема, който следва да се реши. Нека да продължим да работим по този начин. Благодаря. Thank you, Chair. Thank you for this great report. Благодаря за този отличен доклад. Само един кратък въпрос, по-скоро за бъдещето. Използвам тази възможност да благодаря на господин Кардив от Сметната палада. Тази тема за развитие на селските райони се разбира все повече и повече като проблем свързан с е, сближаването и конкурентно способността, а не толкова като част от традиционното разбиране за селско-стопанска политика, имайки предвид естеството на дейността в селските райони. И а, е, тук става въпрос за местните групи за действия, които наскоро получиха е, нова политическа подкрепа. Това е една нова тема. Е, ще се искат е, финансиране, разбира се, и средства понякога, може би, е, проектите ще бъдат не толкова традиционно земеделски, колкото и експериментални. Така че въпросът ми към Сметната палата е как е, вие разсъждавате в тази посока, какво мислите за тези нови образования и какво мисли е, докладчика относно тази нова обстановка, която възниква. Благодаря. Председателката. Аз също се записах в списъка оратори, за да задам един въпрос. Една трета от проверките водя до констатации, че са нерезултатни, неефективни. Въпросът ми е какво прави съответно комисията съобразно плана за действие, какво мисли сметната палата. Е, закъснявали се с действието, когато става въпрос за тези декларации и в крайна сметка, може би държавите членки получават много повече средства, отколкото са им нужни за конкретни програми. Е, бихте ли обърнали внимание и на този въпрос? Благодаря. Грация, Presidente, mi permetta ди... Комисията, благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика за представения доклад, изключително целенасочен, аналитичен и благодаря и на членовете на Сметната палата за техния доклад. Благодаря за е, доклада на докладчика от вашата комисия. Съвсем навременно се появяват тези доклади в новия програмен период. Що се отнася до нашите цели? Економиката, резултатността, в развитието на селските райони са насочени наистина към финансиране, което е под формата на безвъзмезна помощ и инвестиране, което пък от своя страна изисква по-проактивен подход в сравнение с предишните години. По-рано ние повече обръщахме внимание на ефективността на изразходваните средства. Сега с помощта, разбира се, и на държавите членки и местните администрации трябва да обърнем повече внимание към по-доброто управление на програмите. В предстоящия финансов период. Комисията приветства доклада на Сметната палата и констатациите в него. които са отразени и в доклада на докладчика по темата. Съгласни сме напълно с някои от заключенията. Ние като цяло отстояваме написаното в доклада. Духът е конструктивен, предлага полезни мерки за държавите членки – И това е много важно и за новия програмен период. То ще имаме възможност да изпълним редица направени препоръки. По-конкретно, по отношение на контролния списък, наистина по този начин ще може да се извърши оценка на рисковете в системите за контрол при а, програмите в селските райони. В документа с насоките комисията на практика отразява същия подход. Един нов подход, усъвършенстван подход на управление следва да се осъществи от държавите членки, така че действително мерките за контрол да съответстват на конкретното развитие на проектите когато се кандидатства за безвъзмезна а, помощ, за субсидия, всичко това трябва да се има предвид, а също така трябва да се анализира и накрая в хода и след изпълнението. Комисията ще извършва редовни проверки, имайки предвид многогодишната а, рамка за анализ на риска. Това беше и едно от съображенията, изказано в предишните разисквания. Комисията ще усъвършенства насоките, които предоставя на държавите членки по отношение и на обучението на национално, на регионално ниво за работа с програмите. И разбира се, вниманието също ще бъде насочено към добрата практика, що се отнася до управлението на разплащателните агенции в мрежата селски райони в Европейски съюз. Също така внимание ще се обърне на всичко това и на национално ниво. По един системен начин начин. Ние ще извършваме нашата работа, ще има семинари работни, съвсем редовно организирани, за да се отразят както възникващите проблеми, така и въпросите на държавите членки. Докладите на държавите членки ще дадат възможност да се увеличат и проверките от страна на сметните палата, както и комисията. Що се отнася до различните бележки, които бяха направени тук? На първо място. Какво прави комисията? Позволете да ви запозная с малко данни, що се отнася до броя до одити и финансови корекции. През изминалите три години 121 милиона евро за селските е, райони. 2013 година е, действията на държавите членки и получените средства могат да бъдат цитирани. 98 милиона финансови корекции, както казах, 121 милиона това е едно. Превенцията е много важен аспект от нашата работа и вниманието ни ще продължи да бъде насочвано в тази посока. Искам да изтъкна, че ако се екстраполира конкретно ситуация, ако вземем Нова Зеландия, положим в нашия контекст, да, може би звучи прекрасно, но не мисля, че съотносим такъв подход, защото това са фундаментално отличаващи се системи. И не мога да си представя как е, можем да подходим по един е, и същи начин към тях. Опростяването на националните норми, това се приветства, това е едно и от нашите основни съображения в хода на работата. Освен това, бих желал да заявя, че ние обръщаме много внимание на местните инициативи. Е, местните групи за действие са нова инициатива за лансиране новаторство в областта на селското стопанство. Това е едно от големите нови аспекти на програмите ни сега. И така, надявам се, че отговорих на всички зададени ми въпроси. Благодаря, госпожо председател. А що се отнася до а, ценообразуването, бихте ли се спрели повече на този а, въпрос? Ако има над оценяване от страна на органите на държавите членки? Ако цените са твърде високи, които се определят от тях, как бихте реагирали? Как ще а, оцените? Има ли съответствие? Съотносими ли се цените? Какви действия ще предприемете? Ами, благодаря финансовите мерки, е, които сме предприели, засегнах този въпрос, е, много са различни сегашните мерки в сравнение с миналите, които сме предприемали. Има сериозни промени, както от нас, така и от националните администрации, така че да могат да се отстранят е, тези проблеми. Що се отнася до начина по който се формират разходите – референтните цени, че са много високи, чуваме такива критики и не се отразяват реално пазарните цени. Това са факти, които няма повече да съществуват в новия програмен период, защото е, при анализа, системния анализ на всички програми, държавите членки трябва ясно да посочат какви мерки са предприели, за да а, отстранят този проблем. Тоест, със самата програма ще бъдат приложени мерки, които да отстранят възникването на подобен проблем. Благодаря, господин Кардив. Oh, благодаря, госпожо председател. Последните въпроси са много интересни и някакси окоръжителни. Имаше въпроси, касаещи моя доклад и следващия, който ще обсъдите днес. В сравнението с Нова Зеландия, колегата от комисията каза, че ситуацията е много различна но въпросът се отнасяше за принципа за субсидиране. След това се прави връзка с одит на резултатността. Ние всъщност ще поставяме акцент върху ефективността на средствата и адекватността на селскостопанската политика, на сигурността на прехраната, и на економическото развитие на селските райони са неща, по които вие ще вземате решение. Но от гледна точка на ефективност има какво да се направи. След това другият въпрос или по-скоро коментар беше за това дали системите са адекватни спрямо равнището на риска дилемата за комисията от гледна точка за държавите членки, която винаги се подчертава в докладите на Сметната палата. Комисията, ако иска да подобри нещо, въвежда повече контролни мерки и повече разходи за контрол. Всъщност, отговорът на този проблем е да се коригира контрола спрямо риска за проблеми и да се е, прилагат е, контролни мерки само за, за е, големи суми и да не се контролират по-малките суми като размери. Оценката на риска, адаптирането към риска е всъщност нашата идея. Като цяло се радваме, че отговорът е позитивен. Всъщност предназначението на този доклад е повече за държавите членки, отколкото за на комисията. Опитали сме се да дадем препоръки, които да могат да се приложат на равнището на изпълнение. Нашите препоръки са общо взето прагматични. Ще трябва да изчакаме да видим дали е, ще доведат до подобрения на, на място. Мащабите на средствата, за които говорим, са големи. Някъде около 15 милиарда. 3% всъщност означава с 1 милиард. И това са допълнителни средства, които отиват в е, други политики и имат други резултати. Така че ползата е за всички. Да, не става дума за джобни пари, наистина. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко по идеята и сравнението с Нова Зеландия – че Нова Зеландия се е отказала от а, субсидиите за земеделие. Това беше направено преди няколко десетилетия. Докато решението в Европейския съюз е, че земеделието е от стратегически област. Да, има големи разлики между Дания, Румъния, България – присъединяването на България и Румъния, разширяването на Съюза на изток, създаде някои нови проблеми. Някои от новите държави успяха бързо да направят крачки напред. И би трябвало да бъдат подпомогнати за по-нататъчното си развитие. Следователно и комисията а, а, и парламента трябва да разполагат с пряк достъп до данните на държавите членки, което пък ще ни помогне да предприемем превентивни действия и да зададем съответните въпроси, ако има случаи на проблеми. Вижда се, че държавите членки подобряват своята система за контрол и отчетност. Благодаря на Сметната палата за доклада и за работата по него. Много е трудно в някои случаи да се навлезе в спецификата на селско-стопанските субсидии. Благодаря. Изчаквах превода. Да, наистина има нужда от преглед на специалния доклад след 3 години. Може би господин Кардив и неговият екип ще ни помогнат във връзка с одита, предвиден от доклада. Аз съм в парламента от 11 години и всъщност може би ви досаждам, че много често си отбелязваме в протокола и след това никой не проверява дали препоръките са изпълнени. Нека сега да чуем специалния доклад за развитието на селските райони, причините е, и грешките. Това е хоризонтален доклад е, за един по-доста дълъг период. Благодаря на госпожа Борбегити от Сметната палата. Имате думата. Мадам Чия, honorable members. Уважаеми госпожо председател, уважаеми депутати, моят доклад е за грешките в селското развитие от 2011 до 2013 година процентът беше 8,2% на базата на нашите оценки. Като цяло, Сметната палата установи, че основните причини за грешките са не спазване на нормите за обществени поръчки и незачитане на ангажиментите, поети по линия на околната среда. Препоръките е, са изпълнени само частично. Нека да видим а, какви са а, причините а, е, за грешките. Може би една от причините са държавните органи, които нарушават изискванията за обществени поръчки. Пряко възлагане без търг и липса на еднакво отношение към кандидатите в търговете. Това означава, че в някои случаи в малките общини на служителите, които работят по този въпрос, не са достатъчно квалифицирани. И другата причина е, че бенефициерите прилагат практика, която е била адекватна и се е изисквала за предишния период. Повечето от грешките бяха непреднамерени, но в някои от нарушенията от страна на частните бенефициенти установихме случаи на умишленост. Съдът, съвет на палатата не установи грешки за онези плащания, които са с по-малки изисквания, като подробности и се плащат еднократно. Друго, друга сфера, където имаше много грешки, беше за обикалянето на някои правила. В тези случаи държавите членки биха могли и би трябвало да не допуснат подобни грешки и да ги предотвратят на предходният етап. Проверките от страна на държавите членки не са изчерпателни. Има и примери за добра практика. Други грешки се, се дължат на факта, че селските стопани не изпълняват своите ангажименти за екология, тъй като стимулите са много малки. Контролът, освен това, е слаб и санкциите не са чак толкова тежки. Комисията предприе някои мерки за коригиране на положението, но препоръките към държавите членки все още не са се превърнали в системна практика. В новата програма на схема 2014-2015 година има нужда да проверим внимателно транспонирането от страна на държавите членки на, на нормите, тъй като голяма част от грешките се дължат на, на националните норми. по отношение на недостатъците и слабостите палатата препоръчва комисията да приключи своите коригиращи действия, като се насочи най-вече към основните причини за грешките. Държавите членки трябва да предоставят достатъчно подробна информация <clears throat> за, <clears throat> за нарушения, които те са установили и умишлено за обикаляне на правилата. Комисията следва внимателно да наблюдава местните групи за действие и да взема предвид всички норми, включително и онези, които са прияти на национално равнище. Другата препоръка е някои от по-простите мерки да бъдат прехвърлени в други смери. И като цяло е добре да се помисли за цялостната система за преработка на, селско-стопански продукти. Благодаря за вниманието. Готова съм да отговоря на въпросите. Благодаря за доклада. Той е много важен. Поканихме и колеги от Комисията по земеделието да присъстват благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчичката за комплексният доклад. Така, имаме анализ за, на констатациите на Сметната палата и препоръки за намаляване на коефициента на грешките. Както виждате, този процент е далеч от е, идеалния случай. Добре е все пак да знаем е, какъв процент грешки биха могли да бъдат толерирани. Трябва все пак е, да признаем усилията, които са положени от държавите членки и от комисията за намаляване на процента грешки в развитието на селските райони, особено в такъв труден период. Мерките за коригиране, които са посочени в доклада, са съобщени на комисията и на държавите членки. Да се надяваме, че ще има достатъчно воля те да бъдат приложени. Една от необходимите стъпки към по-добри резултати е опростяване на, на законодателството. Имаше изказване е, в тази насока от комисаря по селското стопанство на срещата тук през март. Очаквани на, на действително и реално упростяване така надявам се, че ще има намаление и в коефициента грешки. В противен случай този коефициент може да се увеличи. Разговарях с колеги от работната група в съвета на министрите, където вече се работи по опростяване на нормите, защото сега селските производители трябва да прочитат 500 страници ново законодателство, за да се запознаят с новите уши упростени правила. Комисията е добре да прилага едино изчисляване на коефициента на грешките. Има някои неясноти в методиката за изчисляване на процента грешки от страна на комисията, което допълнително осложнява отчетите. Напълно съм съгласен с препоръките на Сметната палата за коригиращи действия в съответните насоки, насоки за бенефициентите и насоки за нормите за обществени поръчки срещу опитите за измама и създаването на система от санкции, които да са ефективни спрямо онези, които нарушават правилата. Накрая искам да призова на комисията да направи анализ на ползите и разходите и в тези резултати анализи да се посочат следващите мерки за коригиране на нередностите. Благодаря. Благодаря. Преди да дам думата на комисията, позволете ми да задам няколко въпроси и аз. Докладът е доста интересен, защото ще се публикува за първи път А, защо има такава разлика в изчисляването на коефициента на грешките от комисията и от сметната палата? Ние виждаме само разликата. Сега искам да попитам комисията защо на Вие сте дали процент 5, и нещо, а комисията, палатата дава процент грешки 8,2. Не ми харесва тази тенденция, защото всъщност защитата на парите на данъкоплаците е отговорности на двете институции и на палатата и на комисията. липса на съответствие с, с, с националните правила дали така не се оскъпяват нещата с създаване на национални норми. Има ли нужда от специално обучение срещу този проблем? За развитието на селските райони. Сметната палата посочи, че има проблем с измамите от страна на частни бенефициенти. Дали те са били на съобщение на ОЛАФ и докъде са стигнали разследванията. Очаквам, че там а, има увеличение при сезиранията на ОЛАФ. Ще прегледам а, и доклада на ОЛАФ. Много от бенефициентите е, чисто и просто не могат да се справят с, с сложността на нормите. И е важно, че част от тези е, правила се създават на национално равнище, а не от комисията. Благодаря. Благодаря. Господин Лонг, директ, директор по бюджета в Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на комисията, както и на докладчика и на Европейската сметна палата за един доклад, който комисията приветства и който приема много положително. Той ще ни помогне, ще помогне на нас в комисията, а и на държавите членки да намалим коефициента на грешките, който със сигурност сега в политиката за развитие на селските райони е на неприемливо ниво. По отношение на въпроса откъде идват грешките, Обръщам вниманието ви на работния документ на комисията, който бе внесен в парламента и в съвета. В него ние сме посочили същите източници на грешките, каквито съществуват и според сметната палата, така че там мненията ни съвпадат. Също така ви моля да помните, че Политиката за развитие на селските райони е много комплексна, много сложна, а нямаме достатъчно контролни механизми. Затова съществуват и толкова много грешки. Механизмът за развитие на селските райони се управлява съвместно. Държавите членки носят от основната отговорност за изпълнението на програмите и изпълняват и контролни функции, докато комисията осъществява надзора. Ние бихме могли да спечелим тази битка с грешките, ако не трябваше е, да бъдем в една лодка и с националните и регионалните органи. Както подчертава Сметната палата, 85% от грешките се изразяват в неспазване на националните и регионалните правила. Съгласни сме с констатацията на Сметната палата, че държавите членки биха могли и е следвало да предотвратят, респективно да санкционират по-голямата част от тези грешки. 8,2% е не само висок коефициент на грешки, но и неприемлив коефициент. Е, Сметната палата обобщава данните за 3 години. Тук говорим за грешки, свързани с непостигане на резултатите или наличие на нередности. Когато е имало установен проблем, на държавите членки са били налагани мерки за финансови корекции с цел да бъде опазен интересът на общностния дънакоплатец. Освен това, при констатиране на недостатъци, държавите членки са били задължавани да предприемат действия за прекратяване и поправене на нарушението. Обхватът на проверките е разширен в сравнение с началото на периода и при собствените си одитни проверки комисията системно проверява дали е необходимо да бъдат въведени допълнителни мерки успоредно с проверките на място. От 2012 година насетне Комисията се сблъсква с този проблем на високия коефициент на грешки и реагира като изисква планове за действие които да бъдат изготвени от държавите членки. Сметната палата любезно е споменала този факт в доклада си. Чрез плановете за действие ние можем да осъществяваме системен контрол. Сега ще се спра на няколко въпроса, поставени от докладчика и от Сметната палата. До сега комисията е организирала 4 различни семинара за разплащателните и други отговорни агенции като за тази цел сме се ползвали от помощта на Сметната палата. Тя много ни помогна. Планираме следващата ни среща да бъде през май месец, като тогава ще се опитаме е, да вземем предвид и да отчетем в програмата част от въпросите, обсъдени тук на тази основа ще определим и бъдещите си действия. Осъществяваме координация с държавите членки за преодоляване на коефициента на грешки и за разработване на изчерпателен набор от насоки които да позволят на всички участници в процесите да се справят с хоризонталните мерки, например при упростяване на разходите. Също така сме работни срещи по специфични въпроси с организаторите и с разплащателните агенции. Следните теми са били разисквани до сега. Варианти за упростени плащания, други мерки – за определене на разходите и за работа е, с съответните агенции, както и екологични разходи, разходи за отражението върху околната среда, нещо, което Сметната палата също спомена. Всички тези мерки са осъществени с нашите аудитори и е, с географските управления и отдели, които се занимават с програмата за развитие на селските райони. Госпожо председател, важно е също да се спомене, че през периода на финансиране 2014-2020 година ние сме се постарали да отстраним някои от недостатъците, констатирани при предишния програмен период и вероятно коефициентът на грешките ще се повлияе положително от тези мерки. Например, въвели сме редица подробни правила за конкретни плащания, като са използвани стандартни разходи. Опитали сме се да работим в тясно сътрудничество с управителните и разплащателните агенции, които сега извършват предварителна проверка на своите системи за контрол. По този начин Смятам, че наистина подобрихме качеството на контрола. Също така сме започнали да осъществяваме и превентивни действия. Спираме или не осъществяваме плащания в, няколко, в някои случаи, като това има силен възпиращ ефект. Спир... Плащанията се спират или прекратяват, докато не бъдат предприяти корективни мерки. Това ще бъде е, така до края на периода, е, обхванат от многогодишната финансова рамка. Общо взето, още през 2013 година видяхме, че коефициентът на грешките падна. Както ни е замолила Сметната палата и Комисията по бюджетен контрол в парламента, Комисията продължава своята контролна дейност. Осъществяваме двустранни срещи, има ежегодни срещи, има семинари адхок. Ще продължаваме да разработваме насоки за държавите членки с цел недопускане на грешки. Развитието на селските райони ще има и плат, собствена платформа за обмен на челен опит. Позволете ми сега да мина на някои от конкретните въпроси, е, които е, бяха поставени в порядъка на заключение. Е, значи беше казано, че има голяма греш... разлика в коефициента на грешки, изчислен от нас и този изчислен от сметната палата. Това се дължи на методиката на изчисление. Ние сме изходили от статистиката в областта на контрола, използвана от държавите членки. И сме разработили метод, чрез който освен тази статистическа информация, интегрираме в своята дейност и всички резултати от одитната дейност на Сметната палата. След това обобщаваме всички резултати и изработваме така, така наречения агрегиран коефициент на грешките – Тоест, ние интегрираме и информацията, подадена от разплащателните агенции, за да можем да открием къде се крият проблемите. Сметната палата използва методика, която се основава на подбор на примерни сделки, отделни сделки. Когато използвате този метод на подбор, естествено е да има разлика в конкретната цифра на коефициент на грешката, която подаваме ние и до която стигат те. Но ние сме на едно мнение е досежно тенденциите за този коефициент, което смятам е добър показател. С течение на времето разликата между самите цифри в двата коефициента също ще бъде заличена. По въпроса за измамата, мога да кажа, че сме разработили стратегии, че, стратегия, чрез която се опитваме да помогнем на държавите членки в превентивен план – във всички държави членки сме организирали специализирани семинари за предотвратяване на измамите. Второ, по време на одит, когато установим измама, незабавно подаваме сигнал до компетентните органи. За съжаление, не мога да ви дам точни цифри за броя на случаите, които сме отнесли на вниманието на компетентните органи в последно време, но ако тази цифра ви интересува, мога да ви я съобщя в едните няколко дни. Както казах, производствата, процедурите на национално ниво са извънредно сложни и работим с държавите членки за тяхното упростяване. Благодаря ви. Also gut. Ich meine, wenn wir jetzt einen Unterschied hätten von einem halben Prozentpunkt bei Председателят. Ако говорим за разлика е, от половин или един процент, хубаво. Обаче разликата е почти 3% пункт. Затова за процедурата за освобождаване от е, отговорност за изпълнение на бюджета е, за 2014 година, мога да кажа, че ние ще държим под око и то много сериозно това, което правите. Комисията работи по сегашните е, проблеми и знае, че е на лице солидарност между генералната дирекция и е, техническите служби е, на е, национално и местно ниво. Но ние ще следим всичко много отблизо, за да видим къде се крият проблемите. Господин Балчитис, вие имахте въпрос към комисията, така ли? Благодаря, госпожо председател. Накратко. През миналия мандат обсъждахме кой следва да носи отговорност. за разумното и съответстващо на изискванията използване на средствата на общността. И тогава стигнахме до установище, че тази отговорност следва да се носи от държавите членки. Затова очаквахме да се организира обучение и да се предприемат други адекватни мерки. Аз обаче мисля, че отговорност носи комисията, а от друга страна отговорност носим и ние. Как можем да решим това противоречие. То може да бъде преодоляно, ако държавите членки имат достатъчно добри системи за контрол, за да намалят коефициента на грешките и да го държат постоянно под определен прак. Смятам, че това може да реши въпроса и ми се иска да чуя какво мислят представителите на комисията. Да, благодаря, госпожо председател. В общи линии сме съгласни с казаното. А именно, трябва да се е, стъпи върху системите за контрол на държавите членки. Оттам ще дойде реалното отражение. Това е и нашият подход при одобряването на програмите. Ние проявяваме голямо внимание към начина по който се контролира и проверява извършваната дейност. Също така сме предлагали на държавите членки да упростят националните си правила максимално. За упростяването като цяло бих казал, че комисарят Хоган, както и вие казахте, госпожо председател, е предприел много инициативи за опростяване на нашата политика като цяло, за рационализиране на дейността, не само в държавите членки, но и в институциите, в парламента. Имахме позиции от е, Земеделската комисия в парламента, както и от съвета на министрите. Съветът ни даде един много задълбочен документ, пълен с предложения. И в момента работим за изготвянето на проект. Смятам, че в бъдеще ще имаме шанс да го обсъдим в парламента. Е, комисарят е поел този ангажимент и усилено работи за неговото изпълнение, а именно максимално упростяване. Председателят. Надеждата е вечна. Не можем да се отказваме от нея. Сметната палата, желаете ли да се включите? Благодаря. Искам да коментирам най-напред проблема с високия коефициент на грешките в програмата за развитие на селските райони. Въпросът всъщност е дали този висок коефициент спада. Uh, И искам да обърна вниманието ви на един важен аспект. Е, важен е не само коефициентът, а горната и долната цифра, т.е. интервала, който показва, че е, коефициентът спада. Е, за 2012-2013 година Ние имахме 95% увереност, че коефициентът е в интервал 6,1-10,3%. Разбира се, това е доста над прага за същественост, който е 2%. Искам да коментирам е, и случаите на измама. През изминалите три години сме изпратили 6 случая на Олаф но имаме единствено информация, че всички тези случаи все още са предмет на разследване. Според мен това не е много нормално. И искам да изразя подкрепа за коментара на господин Балчитис. Да, комисията носи общата отговорност за изпълнението на бюджета на Европейския съюз. Комисията е основен субект на нашата одитна дейност и ние отправяме е, всичките си препоръки към нея. От друга страна, не за първа година казваме, че държавите членки наистина имат достатъчно информация, че ако не всички, то е, основното количество грешки могат да бъдат или коригирани, или дори предотвратени преди да се подават документи и декларации към комисията. Ние искаме да обърнем внимание на необходимостта и държавите членки да бъдат стимулирани да следят по-стриктно законосъобразността и целесъобразността на разходите. Естествено, крайният отговорник в този цикъл е Европейската комисия. erhält das Schlusswort. Благодаря. Докладчикът. Последна дума. Комисия навърхуе е, жаду. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам да чуя, че комисията е, има дълъг списък от предложения за различни действия. Да чуя, че сътрудничеството с Сметната палата е ключ към успеха. Радвам се, че комисарят Хоган е дал този сигнал. Надявам се, че и в бъдеще ще вървим в същата посока. Също така трябва да е унифицираме и да систематизираме методиката е, Европейската комисия, Сметната палата, но и държавите членки трябва да участват в този процес. Координацията на методиката, координацията на правилата за коефициента на грешките е от основно значение за бъдещето. Председателят, благодаря. С това изчерпваме тази точка от дневния ред, както и сутрешната част на днешното заседание. Ще се върнем отново тук 3 часа, за да Участваме в изслушването за механизма на координация и проверка за България и Румъния. Това е първото изслушване по тази тема. 8 години след присъединяването на двете държави очаквам вашето присъствие. Край на заседанието за сега.